директивата за прозрачна е, прозрачни условия на труд, особено у нези, които работят при е, нестандартни е, условия и да насърчи иновациите на пазара. Целта е да има стандартизиране на условията на труд и повече прозрачност на пазара на труда. В тези условия трябва да се затворят вратичките в закона. Трябва да се гарантират часове, така че да не бъдат позволени договорите за нулево работно време. Заетите трябва да отговарят за верността и пълнотата на информацията, която те предоставят. В противен случай ще има риск те да бъдат прехвърлени на трета страна, така че гаранциите за тяхната заетост да не бъде ефективна. Работодателите трябва да информират работниците за условията на трудовия договор, а тази информация трябва да включва уведомление за освобождаване, както и срокове за компенсация при трудови злополуки и също така компенсация при нарушаване на трудовото право. В случай на трудов, общи колективни трудови договори трябва също така да се подава информация. По този начин работниците ще имат възможност да упражняват правата си и ще бъдат надлежно уведомени за сроковете, които се предвиждат от закона. Тази информация трябва да се получава в писмен вид. Само в изключителни случаи работникът или заетият може да получава в електронен вид тази документация на език, който е разбираем специално за командированите или чуждестранните работници. чуждестранните работници трябва да бъдат информирани ясно и разбираемо, за да се избегнат проблеми, свързани с пробния период на заетите лица, трябва да се ограничи пробният срок на 3 месеца. Държавите членки които отговарят за баланса на интересите в рамките на един трудов договор, трябва да определят условия за неприемливост на държание, като например в случай на конфликт на интерес или разкриване на тайни, на търговска тайна. А, въпреки това, работодателят не, мога да налага, не може да налага такива условия едностранно. В новото предложение а, се казва, че стандартите на трудовия договор не могат да бъдат подкопани от колективните трудови договори. Държавите членки получават права по силата на тази директива и а, трябва да има правни последици, а, така че подготовки или ефективно уволнение а, трябва да бъде невалидно а, по силата на тази директива. Работодателят трябва да информира за причините за уволнението. В противен случай уволнението ще бъде а, нищожно. Също така трябва да се спазват сроковете за обжалване на уволнение и ако работникът не е получил писмен, писмен аргумент за неговото освобождаване, то, то ще се смята за невалидно. Ако бъдат а, пропуснати тези срокове, заетото лице няма да може да обжалва своето уволнение. Не може да се очаква обещетение от страна на засегната работник в разрез с законодателството на държавата членка, където той работи. Но не бива да се намалява нивото на защита, предвидено от тази директива. В е, рамките на е, тази директива трябва да бъдат спазени всички е, международни документи, като Хартата за социалните права и Хартата за основните права. Съгласно член 31 от Хартата за основните права, всеки работник има право на достойни условия на труд, които да отчитат изискванията към, за неговото, запазване на неговото здраве. Благодаря. Коментари? Аз съм докладчик в Сянка. Искам да благодаря на нашия колега Хризогонос за неговата работа по този доклад. Аз проведох редица срещи в Брюксел и в Малта с заинтересовани страни, така че да има баланс между заети работници и работодатели. И ще ви дам информация за резултатите от тези срещи. Например, по отношение на разбирането, че трябва да има писмено становище, от самото начало а, трябва да бъде ясно, че това е изключително важен елемент. Сега говорим за изключение в случай, че един работник работи на договор за по-малко от 8 часа седмично. Това обаче е вратичка а, и аз смятам, че изключението трябва да се основава на а, предпоставка 8 часа работни часа месечно. А, в а, това засяга, например, а, организации, които а, организират а, мероприятия и така нататък. Във всеки случай трябва да се опитаме да избегнем несигурна заетост от всякакъв характер. Как се а, дефинира работник? Аз мятам, че това трябва да бъде правомощие на, на държава членка, а когато а, работниците се движат а, през граница, командировани работници, това трябва да се реши на а, европейско ниво. А, това е важно и за двете страни работодателят и работникът. А, и говорим за а, документи на хартия. Написаният на хартия трудов договор ще представлява оптимален начин работника да се информира за условията, при които той ще работи. А, аз смятам, че а, трябва тази информация да бъде получена още в първия работен ден, но също така можем да разработим някаква моделна ситуация, която да се прилага. Получих отзиви и за изискването за задължително безплатно обучение. Какъв е опитът в Малта? понякога а, хора, които искат да работят като стюарди в а, Air Malta, плащат за своето обучение, без да имат гаранция, че ще бъдат взети на работа. А, в а, друга ситуация а, имаше други организации, които членове на други организации, които трябваше да заплащат за своето обучение. Принципно, ако това обучение е задължително от гледна точка на работодателя, работниците не бива да плащат за него. Но единственото, което трябва да е гарантирано, че вложението, инвестицията на работодателя ще бъде изплатена обратно посредством заетост на работника за някакъв бъдещ период от време, 3 месеца до няколко години. По отношение на изпитателният срок, мисля, че 6 месеца е разумен срок Предлагат се 3 месеца. А, също така има и предложение за отпадането на този пробен срок в някои държави членки, а, че ако в а, трудовия договор не се опомене изрично, се предполага изпитателен срок от 6 месеца. А, това е практика и в другите държави. А, Друга информация, която получих е а, за временно заетите и заетите на непълно работно време. Някои работодатели очакват дори при непълна заетост да няма други трудови договори за работниците. Благодаря за коментарите. Все пак ние не сме комисия по заетост, не бива да го забравяме, въпреки че изкушението е голямо. Една конкретна забележка. Дефиницията работник вече съществува и а, тя е дело на, а, на Европейският съд сега гледам дали има други желащи да се изкажат и не виждам такива. Ами, do you want to speak to this point? Искате ли да си изкажете във връзка с тази точка от дневния ред? Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca... Благодаря. Господин председател, аз съм докладчик в Сянка по това досие. Искам да направя няколко кратки забележки. Смятам, че тази инициатива е изключително ценна, особено по отношение на прозрачността и също така а, сигурността и предвидимостта на трудовите взаимоотношения. Виждам обаче и някои опасности трябва тази директива да покрие всички възможности, за да може цялата рамка да бъде прозрачна. Аз смятам, че е нужна по-гъвкава рамка в днешното цифровизирано общество. По този начин ще може по-просто и по-бързо да се реагира на всички промени в обществото и на трудовия пазар. Смятам, че цялата информация във връзка с трудовито, трудовите взаимоотношения трябва да бъде предоставена на заетото лице от самото начало, не едва след два месеца. Ако има ограничаващи клаузи или забранителни клаузи, като например а, задължението заетото лице да плаща със своето обучение. Това трябва да е ясно от самото начало. Нашия доклад трябва да предлага положителна рамка и за двете страни, както за работника, така и за работодателя. Благодаря, казва председателят. Комисията иска ли да взема отношение? Не. Крайният срок е, за внасяне на изменения е 29 юни, доколкото знам. Моля да отчетете това и а, е, така можем да приключим а, е, тази точка от дневния ред. Продължаваме с 19-та точка от дневния ред. А, обмяна на мнения във връзка с защитата на лица, подаващи сигнали, във връзка с нарушение на европейското законодателство в присъствието на докладчиците. Давам думата на госпожа Розиер. Благодаря, господин председател. Много съм доволна, че можем да извършим този първи умен на мнение по този проект на директива на Европейския съюз и се радвам за много неща. Първо, трябва да сме доволни, че най-сетне комисията е чула парламента. Е, винаги ни доставя удоволствие, когато комисията се вслушва в нас и в резултат на това създава проекти, законодателни проекти, както в случая такъв е, за подаващите сигнали за нередности. Освен това, текстът пред нас е, в голяма част отразява предложенията на парламента в резолюцията му от 2017 година, 24 октомври. Извинете. Връщам се на съдържанието сега, на проекта. Най-напред приложно поле. Радвам се, че съответствие с исканото от нас, проектът на комисията предлага сравнително е, амбициозно е, приложено поле. Защитени ще бъдат както лицата в трудови правоотношения, така и лицата, които нямат трудови правоотношения. Например, стъжанти, консултанти, това е изключително положително. Що се отнася до предметното приложено поле? Разбирам, че комисията иска да отвори е, голям брой отрасли към предлаганата защита, за да направи акта по-приложим. Но тук проистича и един въпрос за е, реално хоризонталния характер на този акт. И е, за това е, защо липсват някои отрасли, които би трябвало да са в предметното приложно поле, но не се намират там. Е, не разбираме е, защо защитата на работниците е изключена от приложеното поле на директивата. Друга тема във връзка с приложеното поле. Е, текстът визира нарушение на правото на Съюза. Комисията казва, че намеренията и са да се защитят разкрития а, е, относно неверни факти в противоречие с закона, и също така разкрития, които противоречат на обществения интерес. А, значи, според мен това не става съвсем ясно. Намерението за защита на обществения интерес а, ще стои като въпрос. И гражданинът, няма значение кой е той, може да се окаже човек, който иска да подаде сигнал а, и той не си задава въпроса в такъв момент, а кой е нормативният акт, който председателят, извинете, госпожите в ляво, може ли да, да не пречите на госпожа докладчика да се изкаже? Да, този въпрос с обществения интерес стои, защото гражданинът не е длъжен да познава законодателството в детайли и не може да знае точно кой нормативен акт му предлага защита и дали му предлага защита. Сега, една тема, която доста е, ни е, занимава по време на предишните разисквания. Е, процедурата Комисията предлага да има процедура и вътре в организациите, и извън тях, с възможност да се разпространява максимално информацията по най-различни канали, информационни канали. Това, което ни притеснява е, че има много големи ограничения на условията, съобразно които тези, които подават сигналите, могат да подадат сигнал. Значи, трябва да има някаква иерархичност, която ще създаде проблеми на хората. Комисията предвижда изключения, които позволяват а, да се обърнете направо към обществеността и да направите разкритието си или направо да потърсите външен канал. Обаче тук условията са много ограничителни. Първо трябва да има спешност, неотложност и това остава проблемно най-малко по две причини. Е, значи, е, тези, които искат да подадат е, сигнал, трябва да докажат, че е необходимо да не използват вътрешните канали за информация. Знаете, че често пъти тези хора са атакувани. Мотивацията им, духът им биват погазвани, за да им се попречи да, да направят сигнал. И фактически отричаме им правото на защита. Втората причина, поради която се безпокоя, е, че се пречи на работниците по трудов договор или други хора, които знаят, че има нарушение, пряко да съзират компетентните органи. Значи, като има нарушение, не става дума за това най-напред да давате възможности на организацията сама да се поправя. Абсолютно легитимно е да се обърнете направо към външни канали на информация. И също така не бива да забравяме един важен аспект, а именно правото на информация на гражданите. Значи ние можем легитимно да се интересуваме от тези факти, проявяваме интерес към тях, защото те засягат живота ни на граждани и хората, които подават сигнали, всъщност обслужват този наш интерес. Затова ми се струва, че тук всички тези норми трябва доста да бъдат разширени и преработени. Dans l'ensemble, je trouve que la, la Commission reprend les deux types de... Мисля, че по отношение на категориите защита, Комисията възпроизвежда двете категории защита, които ние сме препоръчали в резолюцията си. Защитата на трудовото правоотношение и защита пред съдилищата. Не трябва да има репресалия и за това тежестта на доказване пада върху този, който е обвинен. Да, трябва да има и средства за съдебна защита. Добре е това, е, но държавите членки трябва да бъдат поставени под известен натиск, за да гарантират такава защита. Там се водят дебати. И също така мисля, че трябва да се укрепят разпоредбите за опазване на самоличността на подаващите сигнали. Там също има какво да се желае. И последен пункт във връзка с защитата. Не съм е, в подкрепа на идеята на комисията е, да се санкционират хора, е, които правят сигнали недобросъвестно има клевет, разпоредби за клевета, за обида. Не виждам защо трябва да се налагат е, допълнителни санкции. Това може само да отслаби позицията на хората, които желаят да подадат сигнал. Е, може да препятства изобщо подаването на сигнали подобна норма, защото хората ще се страхуват, че ще бъдат санкционирани. В парламента е, сме поискали е, да има независими органи, които да могат е, да подкрепят подаващите сигнали. Мисля, че е, този институт трябва да бъде разгърнат в проекта. Също така анонимността не е добре уредена. Не е добре уредена. Защото един анонимен сигнал може много да помогне да се разкрият нарушения. И освен това, хората, които подпомагат, които съветват, подаващите сигнали също трябва да бъдат в известен смисъл защитени, за да не се насочи отмъщението в някой случай към тях. Е, като цяло смятам много добре е това, че комисията се е включила, се е вслушала в думите на парламента и очаквам работата с колегите си, докладчици в Сянка. Даже нямам търпение тя да започне и благодаря за вашето внимание. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо искам да кажа, че очевидно аз споделям анализа, който току-що беше направен от Виржини и също така искам да благодаря на комисията за това, че отчете становището на парламента. Спомням си също така, че ние благодарихме за това, което предложи групата преди да бъде приета директивата, но в крайна сметка си заслужаваш. Искам само да кажа, че въпросът за защитата на анонимността при определени условия ми се струва изключително важна, още повече, че ние говорихме за неиерархизацията на избора на канали, които се използват за денонсиране на дадено явление. Говорихме, разбира се, за невъзможности при определени обстоятелства да се мине по вътрешен път е, и искам да кажа, че не беше откроен а, елемента от комисията. Окей. Okay. Uh, Дидие. Благодаря и аз като докладчик в сянка на ЕНП, аз се радвам, че ние постигнахме хоризонтален подход, за да можем да защитим по-добре хората, които сигнализират за наредности. Аз мисля, че този проект от директива се вдъхновява от френско право а, още повече, че са французи и докладчика и докладчиците в Сянка. Повдига се един въпрос, в който ЕНП е ангажиран. Първо, факта, че външната а, тревога, информацията се а, предоставя на обществеността, а, и това трябва да стане изключителен а, случай. Е, трябва да бъде а, направено публично достояние, ако има голяма опасност, ако има ако, или ако не е проработила вътрешната система за подаване на сигнали в предприятието, някои системи функционират, други не функционират, трябва да бъдем бдителни, но да останем а, да останем на позицията външната тревога да остане изключително. Сега, на второ място, това, което трябва да се защити, това са физическите и юридическите лица, които би трябвало да, да, да не проявяват заинтересованост. също така трябва да се избегне а, уреждането на лични сметки. Трябва също така да се а, да се избегне ситуацията да се крият хора и тяхното разразнение зад такива, а, за такива а, сигнали и мисля, че трябва да има едно понятие дезинтересираност, незаинтересованост това трябва да бъде свързано с легитимността на тези тревоги. Трети е, принцип би трябвало да гарантираме, разбира се, е, поверителността, но и е, свързана с лицата визирани от тази тревога, защото няма нищо по-лошо от фалшивите обвинения. Естествено, обвиненията трябва да бъдат оповестени, но а, трябва да имаме винаги предвид, че презумпцията за невиновност трябва да бъде водеща във всеки случай и за физически лица, и за юридически лица. И ми се струва, че за нас това трябва да остане основен принцип, който да отива отвъд всякакви пристрастия. И последно нещо, за което трябва да бъдем бдителни, да не а, сменяме тежестта на доказателството. Може би трябва да има изключения от принципа, може да има някакви а, мерки, които са взети, но трябва да се покаже винаги истинността на а, обвиненията за предприятието, за начинанието, за онези, които атакуват а, а, не са свързани с някакъв интерес с атакуемите. И на базата на този принцип който може да бъде обсъден. Аз се надявам, че ще може да се постигнат пунктове на компромис във връзка с бдителността и както другите докладчици в сянка, търсим необходимия а, баланс между а, разкриването на определени нередности и а, репутацията на предприятието. Благодаря, господин Лобретон има думата. И аз също така се радвам на този текст. Комисията чу парламента. Искам да напомня, че това е едно изискване, което се роди в нашите дебати, в директивата, което а, навежда на известна несигурност. Трябва да я потушим, като се има предвид а, защитата, която се предлага от текста. Аз трябва да кажа, че закона във Франция, правото в София, в Франция беше инспирирано от този текст до известна степен, но освен това смятам, че тревогата е обект на ефикасна защита и се предвижда защита срещу евентуални професионални последици и също така процедурата на подаването на тревога трябва да предвиди процедурата да мина през вътрешна процедура и след това външна мисля, че това, тази процедура е мъдра. Също така има пунктове, по които трябва да бъдем много внимателни. Първо, обръщането на тежестта на доказателства, Винаги съм се придържал към тази идея. Не смятам, че би било добре да се защити на всяка цена подалия тревогата. Трябва да се покажат да, да се покаже дали и наистина той е заплашен. На второ място трябва да се обсъди дали са обсъдени си достатъчно нещата, свързани с анонимността. според мен това е един доста общ принцип, което според мен също така е доста трудно. Нещо, което подкрепях да се запазва тайната, тайната на националната сигурност, медицинските тайни. Трябва да сме много бдителни на тази тема и не трябва а, да се оповестяват тези тайни а, под а, фалшивия претекст, че се дава сигнал за нередност. Председателя, благодаря. Искам да напомня, че това досие беше изпратено за становище на 13 комисии, 7 Контекон, Ампъл, Култ, Либе и Авко са назначили докладчици. Единственият човек, когато виждам тук в залата, който е свързан с, с това становище, господин Лудвиксон. Искате ли да вземете думата? Да, разбира се. Аз съм тук да а, замествам а, колегата Гютлер. А, нашата група Очаквахме това предложение години наред, така че много добре, е, че най-накрая имаме това предложение, по което можем да работим. Има обаче е, възможности за подобряване, както беше предложено. Директивата е предназначена да защити лица, сигнализиращи за нередности. Много е важно отделните разобличители да разберат лесно кога са защитени от тази директива и кога не са. Има някои неясноти, свързани с приложеното поле. За съжаление, член 153 не беше предложен като една от, едно от правните основания е и е, че не се разглеждат нарушения на правата на работниците. каналите трябва да бъдат пояснени, а именно от гледна точка дали са вътрешни или външни. Накрая ние смятаме, че предложението може да поясни а, ролята, повече ролята на профсъюзите, на синдикатите. Добре е, че те са споменати в член 4.1 но може да има и по-нататъчна кларификация относно ролята на синдикатите за защитата на анонимността на а, лицата, подаващи сигнали за нередности. Благодаря. Иска ли комисията да каже нещо? Не. Госпожо Русия, искате ли да добавите нещо? Да, искам да кажа, че ще се опитаме да работим по това досия в много амбициозни срокове. Мисля, че всички ще се мобилизираме, за да постигнем целта. Благодаря ви. Така, с това можем да приключим работата по тази точка от дневния ред. Продължаваме с точка следваща. Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Докладчикът има думата. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Аз най-напред поздравявам Европейската комисия за тази инициатива, която ви цели по-добра защита на потребителите. Проектът на директива цели да се осъвремени директивата от 2009 година. Тя се вписва в доклад на Европейския парламент от 2012 година и отговаря на истинска нужда, защото 9 държави членки на Европейския съюз все още не са създали механизъм за колективна защита на потребителите в националните си законодателства. Следователно днес има фрагментираност на националните законодателства, което означава, е, недостиг на защита в Европейския съюз, недостиг на защита за потребителите. Каква е целта ни? Euh, Работим съвместно с комисията ИМКО, комисията за вътрешен пазар и за защита на потребителите. Необходимо е да се постигне баланс между защитата на потребителите и правната сигурност за предприятията. Значи, Потребителите трябва да имат достъп до правосъдие, да бъдат овъзмездявани вредите им. Не трябва да има нарушение на европейското законодателство, трябва да има възпиращи мерки срещу нарушаването на законодателството, а не само санкции, а от друга страна не трябва да се допускат злоупотреби. Euh, euh, Това са въпросите по които мисля и искам да очертая някои първи пунктове, е, около които се завърта дискусията. Първо, приложното поле. Проектът на директива обхваща няколко области, в които може да се осъществи колективна защита. Списъкът не е изчерпателен. Защита на данните, околна среда, пътувания, туроператорски услуги. Стои въпросът дали това приложно поле да бъде разширено или не. Например, дали да бъде добавена сферата на здравеопазването. Втори дискусионен въпрос, който се очертава на този етап е кои ще бъдат структурите, които ще упражняват колективната защита. В проекто директивата се предлагат критерии за тази цел. Необходимо е, организацията да няма за цел печалба, да има прозрачни цели, да защитава правомерни интереси. И според комисията, е, само организациите на потребители и независими е, обществени организации могат да завеждат такива дела, да предявяват такива искове. Мисля, че е необходимо тези критерии да бъдат максимално прецизни, за да се хармонизират националните законодателства и да се избегне разнобойна съдебна практика в държавите членки на Европейския съюз. И освен това е необходимо да се помисли за това легитимно ли е на такива структури да даваме монопол за защитата. Трети дискусионен въпрос. Обема на информация, която следва да бъде предоставена на потребителите. Проектодирективата, според мен, тук трябва да зададе по-точни параметри. трябва да се прецени е, дали е, всички засегнати потребители се смятат за автоматично приобщени като участници в съответното дело или е, трябва да дадат изрично съгласие и да стъпят в делото по собствено заявление. И последен дискусионен въпрос. Аз далеч не правя изчерпателен списък на дискусионните въпроси, които се поставят на този етап. Е, е как да се постъпва, когато нарушенията с мащаб Европейски съюз. Как се преценява, че мащабът е такъв и как ще се избира страната, където да се търси защитата? Ще хармонизираме ли тук или всяка страна ще прецизира приложното поле? с риска да се получи разнобой в съдебната практика, е, а и в законодателната уредба, например за санкциите, за съществуването на структури, които са квалифицирани да осъществяват колективна защита на потребителите и прочие. Аз вече го споменах. Е, значи, сигурен съм, че с различните политически групи ще стигнем до съгласие е, моята философия е съвсем ясна. Да се намери това добро равновесие. Даваме си сметка, че има правомерно очакване и то силно очакване за по-широка защита на потребителите, независимо дали те са инвеститори, потребители на информация, купувачи на стоки или пътници. И от друга страна е също толкова легитимно очакването от страна на предприятията, че ще им бъдат предложени достатъчно гаранции. Те имат нужда от тези гаранции, за да продължават да работят. И това равновесие ще търсим. Всъщност, то съответства на духа, в който работи парламента. А това е дух на компромис. Мисля, че именно, водейки се от този дух, ще стигнем до един обещаващ текст. И ще можем да убедим, че Европа служи за нещо. За това, например, да защитава потребителите, за това да бъдат обез... те и за претърпени вреди. Но от друга страна, тя служи и за това предприятията не се превръщат в невинни жертви на европейски на европейско ниво. Аз е, очаквам да работим бързо. В идните дни ще предложа график за работа е, в е, комисията имко включително. Имаме две цели. Първо, да вървим в работата максимално бързо и второ, непременно тази директива да бъде приета на пленарно заседание преди края на нашия законодателен мандат, преди края на тази легислатура. Защото първо, нашите потребители защит... заслужават по-широка защита и второ, мисля, че е редно още в идните месеци да покажем до каква степен Европа може да предложи щит и ефективен инструмент за защита на потребителските интереси. Мадам Дълбо. Благодаря, госпожа Дълго. Мерси, мерси, президент. Благодаря, господин председател. И аз също искам да подкрепя предложението, което ни направи комисията. Това е доклад по собствена инициатива от 12-та година. Това е полезно предложение и също, и също така необходимо. Не искам да повтарям всичките доводи, които бях споменати от докладчика. Аз отбелязвам изключителната предпазливост на комисията по отношение на държавите членки. държа... Идеята е да не се настъпват компетенциите на държавите членки и някои неща не, не са засегнати по, а, а, по същество. А, се говори само за процедурата. Държавите членки, ако а, ще, ще имат полза от това, ако имат по-голяма възможност за маневриране, за да може да се зачетат, да се спазят критериите, които би трябвало да бъдат прецизирани, може би. И още нещо също така, което е по осмотрение на държавите членки. Трябва също така да се упражнява вътрешен надзор, което е компетенция на държавите. Имаме шанс да постигнем успех. Има разбира се, някои пунктове, които могат да бъдат подобрени. Но първата ми грижа за мен, първата ми загриженост е, че ако в една държава членка има в националното си законодателство по, по-голяма защита, тук трябва да се говори за минимална хармонизация във връзка с, на второ място, с, с за приложното поле в член 2 трябва да има един ам, анекс. И аз имам въпрос, белязайки присъствието на данните. Също така трябва да се предвиди и моралното неимуществените и имуществените вреди. Сега във връзка с приложното поле, аз бях малко изненадана да видя видя тази клауза, ревизионна клауза в член 18, линия 2. И се запитах защо се поставя под въпрос правата а, на пътниците. Това по-скоро от любопитство задавам въпрос. Е, по 16.2 е, дерогацията за сложните случаи. Тук мисля, че също така трябва да има пояснение, защото е, по този начин малко е трудно да се даде дефиниция на комплексност един случай може да бъде, едно дело може да бъде сложно, но да кажем, неимуществените вреди могат да са сложни. И е, още нещо, по което си мисля, е, че трябва да има пояснение за за трансграничните представители в член 16 Представ... Не мога да си представя представително действие на европейския мащаб ако този въпрос не е уреден, трябва да имаме също така пояснение на трансграничната сфера. Е, сега във връзка с, опасенията, които бяха използвани за злоупотреба с тези разпоредби. трябва да направим така, че да се премахне това опасение, за да може да имаме а, и количествени и качествени параметри. А, ако се установи нарушение на права, а, би трябвало да има възможност за уреждане, извън извънсъдебно уреждане на спора и аз мисля, че отговорихме на тези опасения и аз съм съгласна с докладчика, с господин Дидие, че трябва да се процедира бързо, за да се предостави на потребителите една добра процедура, особено в случаите, когато законодателството в съответната държава не позволява на потребителите да имат тази възможност. Благодаря на докладчика и благодаря на комисията за обясненията. Госпожа Гебхарт. Благодаря за много ясните изказвания. И аз като колегата Делво се радвах, че едно дългогодишно искане на Европейския парламент най-сетне беше претворено в законодателно предложение. Това ще ни помогне, защото е нужно в една все по-обединяваща се Европа, в която се налага единият вътрешен пазар в полза на потребителите. Ако се, а, си припомним случаи като аферата с дизеловите автомобили или аферата с а, а, мелодиите за мобилни телефони, а, всички ние ще дадем сметка, че имаме нужда от законодателство, което е в наша полза. И аз съм много положително настроена към предложението на Европейската комисия. От една страна, системите, които тя предвижда, за да възпрепятства създаването на нов бизнес модел, който се храни от подаването на колективни искове. Комисията предвижда право на организации, които нямат материален интерес, да подават такива колективни искове. Мисля, че трябва да бъдем много внимателни при подбора на тези организации и затова смятам, че предложението на Европейската комисия е много уместно. И аз като колегата Делво смятам, че е много балансиран факта, че Европейската комисия отчита докъде може да стигне с европейското законодателство и докъде трябва да се запазят правомощията на държавите членки, защото за сега положението, както и традициите в отделните държави членки са много различни и това трябва да се отчете. Положително е също така че приложното поле обхваща 59 регламента и директиви, самата аз ще направя предложение за по-нататъчното разширяване на обхвата, като се включат, например, европейски, кодекс за европейски електронни комуникации, предоставяне на услуги, свързани с цифрово съдържание, такива законодателни актове, които в момента се обсъждат и се приемат, но трябва да бъдат включени в приложеното поле. Мисля, че имаме възможности да разширим този обхват. И аз, като колегата Делво, попаднах на член 18 и изключението, свързано с правата на пътниците. И аз не можах да си обясня каква е причината за това. Мисля, че не бива с прекалена сложност да внасяме правна несигурност. Тук може комисията да ни обясни какво е имала предвид. Аз не можах да разбера а, причината за това предложение. Но като цяло приветствам а, предложението на комисията. А, Както госпожа Дълво, така и господин Дидие, съм съгласна, че предложението може да се подобри и ще работим в тази посока. Много благодаря. И аз имам един коментар в моя избирателен район. Предложението също събуди интерес и а, предпазлив оптимизъм. Основният въпрос, с който се сблъсквах непрекъснато или основното искане беше да се направи така, че тази система да не бъде обект на злоупотреби, както в САЩ. И този въпрос ще остане на дневен наред по време на цялото обсъждане на законодателното предложение. Иска ли комисията да се изкаже? Заповядайте. Исках първо да благодаря на докладчиците, са докладчиците за а, вниманието към това предложение. Благодаря ви за приноса, който е много изчерпателен, който показва, че са взети предвид нашите предложения. Също така много насърчително. Може би няколко пункта за информация, допълнителни моменти на информация, които бяха засегнати от докладчиците и докладчиците в Сянка. Ние предвиждаме да разширим приложното поле на директивата с оглед на включването на редица инструменти от общностното право в повече сектори, транспорт, околна среда, енергетика и здравеопазване, които също така се отразяват на отношенията между търговците и потребителите. Може да се обсъжда възможността да се разширява причините, поради които се използва един инструмент, а не друг. Що се отнася до приложното поле и конкретните му разпоредби за правата на пътниците, по въздух, суша и вода. Както знаете, в момента има предложения, които се обсъждат в съвета и в парламента във връзка с, а, тези пътници в тези транспортни сектори. Има елементи, които дават на потребителите да а, представят а, възможностите за компенсация и а, също така двустранните права. Комисията трябва да види как напредва това предложение да се даде достатъчна защита на потребителите, в случая пътници на добро ниво, за да се отрези също така процеса на колективно решаване на спорове. Това е свързано с член 18 нашето предложение. Ние сме готови да обсъждаме, за да, е, да се предостави допълнителна, да, е, допълнителни данни. Има критерии, за които чухте. Аз ще обясня защо тези критерия не е други, но що се отнася до идентичността. Нашата цел е да не се дава монопол на организациите на потребителите или на организациите за защита на, на потребителите. Държавите членки би трябвало да имат организации, които отговарят на критериите. Те би трябвало да бъдат избирани от един списък но те ще могат да предлагат и други органи. Що се отнася до приложеното поле, има и един друг ъгъл. Какво ще стане, ако тази система работи добре? Държавите членки членки, членки могат да запасят альтернативната система, която визира колективните интереси на потребителите. И а, когато говорихме за минималната хармонизация, имаше много а, обсъждания по, на това предложение. Ще видим а, дали това, а, дали да се работи повече по този член, господин председател, господин докладчик. Да, на този етап ще се спра тук. А, разбира се, ако е необходима допълнителна информация, комисията на ваше разположение, за да ви предостави допълнителната информация. Е, Благодаря. Много благодаря. И аз имам едно допълнително питане към комисията. И аз приветствам това предложение. Мисля, че гаранциите а, за предотвратяване на злоупотребите също са много а, добри. Аз мисля, че а, в а, приложното поле трябва да бъдат включени и услугите. А, а, трябва и сдружения на потребители да имат възможност да подадат такава, а, такъв иск а, за колективна защита. А, но трябва да бъде ясно когато се получи обещетение, кой трябва да го получи? Организацията на потребителите или отделен потребител? Не мога да представя как ще изглежда тази процедура. Uh, Комисията ще отговори ли на този въпрос? Maybe a beginning of, an- of answer to this. А, може би ще се опитам. А, ние не искаме да регламентираме ам, материалното право. Искаме да регламентираме само процеса. Така че отговорът ми ще бъде в зависимост от, коя, от това в коя част от законодателството е, се намира нарушението, ако съм ви разбрала правилно. Но ще се радвам да ви дам отговор по-късно. Иска ли докладчика да допълни нещо? Не. В такъв случай можем да приключим с тази точка от дневния ред и да продължим с 21-а точка от дневния ред. Размяна на мнение във връзка с ускореното разрешаване на търговски спорове. Давам думата на докладчика Тадеуш Свиевка. Благодаря, господин председател. Аз предвиждах това като допълнително първоначално обменяне на становища, тъй като това е доклад по собствена инициатива по а, ускорената гражданска процедура. Идеята тук е да се създаде едно ново средство, един нов инструмент, който ще помогне на функционирането на вътрешния пазар. Въпросът е Необходим ли е този инструмент изобщо? е, а, изглежда относително прост, защото според а, Световната банка, уреждането на трансгранични търговски спорове е продължителен процес, много времемен процес и може да отнеме понякога дори 4 години и идеята на тези производства, които се а, влачат дълго време, а, може да а, водят със себе си много сложна правна процедура и да стане много сложен живота поради избора на приложимо право. Вероятният спор може всъщност да попречи на функционирането на всякакъв, на всякакъв субект, защото страните по този търговски спор може да трябва да създават резерви за уреждането на тези търговски спорове. Това отнема много време, години, което може да осложни финансовото положение на много а, търговски дружества. Част от работата вече е извършена, защото когато преразглеждахме Брюксел 1А, ние упростихме, например, прилагането на процедурата за уреждане на търговски спорове, като премахнахме екзекватурата като процедура. И това беше много полезно всъщност. Решенията се вземаха тогава и това опрост обогатяване а, и усилията да процедурата да стане по-ефикасна бяха въведени в практиката. Има и още нещо, господин председател. От Това са процедурата за решаване на дребни искове. Това са обикновено спорове с потребители, но това са и искове, не надвишаващи 5000 евро. Това също така много добре се прие от гражданите на Европейския съюз. И ако разгледате тези две точки, идеята тук може да се призове комисията да изготви предложение, законопроект за трансгранично решаване на търговски спорове, особено бизнес то бизнес, B2B. Тази ускорена процедура би могла да може да бъде наречена европейска ускорена гражданска процедура, която да допринесе за упростяване и ускоряването на а, а, висящи дела, които могат да отнемат а, години. Можем да допринесем за решаването на този спор, но тази процедура може да бъде сведена до 5 месеца, не повече. Това ще бъде значителен напредък в правилната посока и ще доведе също така до по-голяма правна сигурност за всяко предприятие, както и до значителни спестявания и за двете страни в резултат на скъсяването на процедурата. Това са трансгранични търговски спорове и те се решават на базата на регламента Рим 1 избора на приложимо право не е свързан до никаква степен с а, штаба, с седалището на, на съответната фирма или с мястото, където ще се изпълнява договора, така че тук има един произволен, произволен, произволна форма за избор на право. Това може да бъде альтернативна възможност за всяко Европейско търговско дружество, но ние бихме могли да посочим взаимоотношенията между избора на подсъдност и а, седалището на, съответния, на съответното а, търговско дружество. Разбира се, винаги може да обмисляме дали наистина това ни е необходимо. А, Европейския съюз променя облика си сега в момента и изправен пред предстоящия Брексит и имайки предвид също така все по- стабилното сътрудничество между държавите членки, може би това проекто предложение – ще ускори и опрости решаването и функционирането на вътрешния пазар. Всъщност това ще бъде добро предложение и да се надяваме, че ще имаме първоначално разми... първо... първоначална размяна на мнения обмяна на мнения и ще бъдем подпомогнати в усилията ни от един работен семинар, който всъщност е предвиден за утре сутрин и ще може да чуем тогава становищата на специалистите в тази сфера по това ново законодателно предложение. Аз ще спра тук и разбира се, ще съм готов да отговоря на въпросите и да чуя коментари. Благодаря. Благодаря, госпожа Дълва. Трябваше за съжаление, да си тръгне поради непредвидени обстоятелства в Италия и ще ви съобщя краткото му послание. Е, чета Луто. Искам да съобщя на колегите само някои предварителни бележки, доколкото дискусията е едва в своето начало. По-конкретно по отношение на работата. Тя все още предстои. Това, което а, е, мога да кажа е, че е на продължителността на производството. Бих желал също да подчертая, че вие добре сте запознати и с различни на продължителността на производството. Бих желал също да подчертая, че вие добре сте запознати и с различни движенията на съдебната система, също са насочени към постигане на тези цели и ние очакваме с голям интерес работата върху този доклад. Благодаря. Thank you very much. Unless... Председателят, благодаря ви. Желаете ли да вземете думата докладчика? Dziękuję bardzo za te wstępne e, uwagi e, i chciałem tylko... Благодаря за тези първоначални. 22. Разискване на измененията 69 на брой. По проекта относно правото, което които работят по това досие, е, има сходство във вижданията, макар разбира се да има и различия. Аз съм докладчикът. Първото, което искам да спомена е в съотношението с регламента Рим 1. Второ понятие свързано с защитата на потребителите. Значи, съотношението с Рим 1 е, например, предмет на изменение 24. Аз в своя доклад съм се опитал да предвидя изключване на длъжниците от приложното поле на регламента. Това е светлината на член 40, параграф 2 от Рим 1 визира само цесията на облигационни вземания. И за това, може би, тук трябва да посочим, че става дума и за длъжника на необли... по необлигационни вземания. Мисля, че ще намерим път. Второ, изменение 52 има значение. Разпоредбата трябва да бъде тълкувана в светлината на обстоятелството, че става дума за движение между държави членки си в национален мащаб. И последното, което искам да кажа, е засяга защитата на потребителя в проекта. Опитвам се в доклада си да обърна внимание на този елемент и го правя чрез е, изменение 4. Е много типична сфера, в която се прилагат подобни норми. И тук ще се опитам да намеря удачни решения. Това са само някои примери на въпроси, е, по които смятам, че трябва да работя. Е месец виждам, че госпожа Делво иска да се изкаже. Благодаря господин председател. Всъщност, вземам думата, за да благодаря на вас като докладчик, но и на комисията за помощта, за разясненията по това досие, което е с много висока правно-технологична сложност. И искам да кажа, че все още е, у мен остават някои въпроси. Целите на досието са ясни, но според мен – е, не е необходимо да има изключение е, за секюритизацията. Е, така е предвидено според проекта на комисията, но мисля, че това не е необходимо. И второто, което искам да кажа, е съображение общо за мен и госпожа Гепхарт. Трябва да се поясни, че когато в правоотношенията участва потребител, винаги споровете и винаги хипотезите ще бъдат уреждани от далеч по-благоприятните нормативни актове за защита на потребителите. Мисля, че с тези две бележки, господин председател, ще се умеем да намерим компромис. Благодаря, госпожа Гепхай. Е, потребителите в техните родни държави, въпреки че законодателството се. Благодаря, господин председател, Благодаря на докладчика, госпожа. Самият сегнахте най-важните точки, връзката с Рим едно, времето, момента в който ще се оцени обичайното местопребиваване има различни... Трябва да въжи за договорни задължения и може да има искове само към лица, които не спазват свои, своите задължения. В противен случай е, можем да обсъдим по какъв начин е, може да се разграничат приложените полета на двата регламента. Е, по отношение на момента на оценка на а, обичайното местоживеене, това трябва. А, сметнахме, че а, трябва а, да оставим на законодателите а, окончателното решение за определенето на точния срок. А, материалното време, в който влиза в сила жалба, същественият, значимият момент, в който трябва да се определи а, но тук сме готови да влезем в диалог. По отношение искания за защита на потребителите, разбира се, че ние сме съгласни, че правата на потребителите трябва да бъдат задължителни. Трябва да бъдат спаз проблем, споменат от госпожа Делво, е решение за секюритизациите. Комисията е на мнение, че успяхме да постигнем компромисно решение в предложението, което отчита интересите на всички право на държавата на пребиваване, според други информирам, е, че ще гласуваме в нашата комисия на 10 юли. Информирам, е, че ще гласуваме в нашата комисия на 10 юли. Сега продължаваме с 23-та е, точка от дневния ред разглеждане на проекта за становище във връзка с извличането на ползи от глобализацията и неговите търговски аспекти. Благодаря, господин председател. Комисията по вътрешна търговия реши да обмисли проблемите на глобализацията и търговските аспекти и естествено нашата комисия не може да остане пасивна, защото въпросът е юридически. Ето няколко идеи, които ви предлагам да измислим, да помислим, покажат основните принципи, които съществуват. Разбира се, зачитане на националната идентичност, зачитане на субсидиарност, собственост. Аз тази сутрин се гласува един много важен текст в това отношение, но трябва да се спомнят географските указания. Много а, европейски държави държат много на това. Ни, в сравнение с последните преговори. Мисля, че трябва да споделена компетентност между Европейския съюз и държавите за инвестициите и споделената компетентност. Непрекъснато това трябва да се повтаря. И последния пункт, който трябва да бягва до арбитражен съд, за това трябва да се предвиди друго решение. То, то беше разгледано нални съди, ще е, уверят инвеститорите. Това бяха четирите насоки, които исках да напомня води в е, изготвянето на това становище че трябва да се намери е, средата между това трябва да ни ръководи. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря. Иска ли някой да вземе думата? Не. А, да, да, да има по-голяма, по-добра отчетност. Под контрол на докладчика, крайен срок за измененията е 29 юни. Закриваме тази точка Точка 24 беше отложена. Преминаваме към точка 25. Договори за предоставяне на цифрово съдържание. Двамата докладчици са госпожа Гепхарт и господин Фос, които са тук. Господин Фос, имате думата. Благодаря, господин Патри точки все още са отворени, но там става въпрос за формулиране, блокада или нещо подобно. А именно, от една страна а, имаме въпроса за стоките. Стоките с вграден софтуер да попаднат под, в обхвата на онлайн услугите се надяваме да напреднем до можем да кажем в нашата директива нещо свързано с можности и искаме съвета да напредне с директивата за онлайн продажбите, за да сме сигурни, готвили сме предложение за решение на съвета, така че и двата пакета успоредно да бъдат нашият мандат изтича и помолихме по възможност до октомври съветът да постигне